се приема. Съгласно член 166 от правилника за дейността на Европейския парламент, взех решението да наложа наказание на членове на Европейския парламент Корвин Мике и Буанано за нарушаване на безпроблемното провеждане на дейността на парламента на 7 и 8 юли и на 6 и 7 октомври. Санкцията предвижда отнемане на дневните в продължение на 10 дни. Двамата членове на Европейския парламент също така няма да имат възможност да вземат участие в парламентарната дейност и в дейността на органите на Европейския парламент. засегнатите членове на Европейския парламент бяха осведомени за това решение миналата седмица и преди две седмици господин Корвин Мики и господин Буанано внесоха възражения за това мое решение въз основа на член 167 от правилника. Тази вечер бюрото на парламента ще вземе решение по тяхното възражение. бюрото може или да потвърди моето решение, или да го отмени. По тази тема ли имате изказване или по друга тема? Okay. Von der ENF